И към следващата точка от дневния ред. Докладът на Юта Штайнрук, програма за социална промяна и социални иновации. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работихме отлично в дух на сътрудничество. Обедена съм, че постигнахме едно добро предложение, което е стъпило на първоначалното предложение на комисията. Надявам се също, че предложението, което ще се обсъжда от, е, в, е, от в тристранен е, формат ще бъде успешно. Благодариме и на предишните председателства за това, че ни помогнаха. Е, нещата не бяха лесни, но смятам, че компромисите са е, задоволителни. Цел, целта беше три програми. Прогрес, която има за цел да координира европейската политика в областта на социалната закрила, социалното приобщаване и заетостта. Програмата ЕОРЕС, която е, е, е посветена на разпространение на информацията, мобилност на гражданите, информираност, осведоменост и правото на свободно предвижване на гражданите. И третата програма, която има за, за цел е, предоставянето на микрокредити на малките е, и най-малки предприятия както и на социални предприятия да бъдат обединени. В началото се запитахме какво е намерението на комисията, защо да обедини тези три програми, кои, чието съдържание е много различно. Не разбирахме каква е целта и е, как, какъв е смисъла на подхода на комисията, тъй като нямаше никаква връзка с социалните измерения и борбата с безработицата. Между, междувременно обаче се бе е, внесена е, програма, с която се нарича програма за социално интегриране, за борба срещу бедността и за заетост, в която много ясно са определени целите на всяка една отделна програма. Същевременно бяха фиксирани и процентите и дяловете от финанс, за финансиране на различните програми, включително и дела предназначен за социалното сближаване. Междувременно обсъдихме и различните аспекти на мобилността, финансирането чрез социалния фонд на различните аспекти на е, трансграничното е, на трансграничната работа. Това се оказа неуместно, след това се върнахме назад. Тоест, е, в крайна сметка успяхме да спасиме в кавички така наречените транс, трансгранични партньорства и е, съветите и консултационните услуги, които се предоставят на трудещите се. Що се отнася до различните подпрограми, те, те вече се вписват в една обща рамка. Всяка програма сега вече ще има собствена насока. Това обаче не беше предварително предвидено в предложението на комисията. Ако комисията смята да извършва промени, тя трябва да се допита предварително до парламента. Също така се засилва и ролята на работническите съвети. Така, къде е, къде е проблема обаче? Комисията по заетост би искала да се отпуснат допълнителни средства за борба с безработицата на младите хора. За съжаление обаче съвета отхвърли нашето предложение и излезе с красиви, красиви е, фрази, но е, не, пред, не, не предприе никакви е, мерки за по-добро европейско интегриране. Но ако искаме да имаме истинска политика за младите, не това е подходът. Същевременно обаче смятам, че консенсуса е задоволителен, че сме е, на, на правилния път и е, постепенно ще можем да решим много от проблемите, с които се сблъскват държавите членки. Благодаря, госпожо докладчик. В края на дебата ще имате една минута, за да обобщите. Сега думата има комисаря Андор. Госпожи и господа депутати, господин председател, благодаря на господа Штайнрук, госпожа Берес и всички докладчици в Сянка за конструктивният им подход. Вследствие на конструктивното сътрудничество между трите институции, мисля, че успяхме да постигнем общата си цел. В момент на криза, демографски, екологични промени, промени в системата социално подпомагане, промените са необходими. Европа има нужда от нови инструменти, за да насърчава създаването на повече и по-добри работни места, борбата срещу бедността и неравенството. Програмата за социално новаторство е с предложен бюджет от 819 милиона за период 2014-2020 година. Това е в подкрепа на усилията на държавите членки за реформи. Е, тази програма ще бъде от полза за местните и регионални власти, социалните партньори Конкретните дейности ще изпробват реформите на място, преди да се разпространят е, ни на други равнища. В този контекст ще бъдат е, предоставени и суми за най-важните политически области, като младежка заетост и включване на групите в неравностойно положение. Програмата ИЗИ ще даде възможност на комисията да засили въздействието на другите елементи, които способстват за постигане на целите на стратегията Европа 2020 и на европейския семестър ИЗИ обхваща три съществуващи програми Прогрес, програма за заетост и социална солидарност, ЮРЕС европейските служби по заетостта и инструмента за микрофинансирането. Прогрес ще обърне специално внимание на младежката заетост и ще продължи да подкрепи изпълнението на политика в областта на заетост, социално включване и работни условията за труд, чрез събиране и е, обмяна на информация. Като се интегрира ЮРЕС в ИЗИ, комисията ще осъществява първата подготвителна дейност, като прилага схема за матилност, за да спомогне за търсене на работни места. ЮРЕС, Европейският пазар на труда е изправен през сериозни дисбаланси, в това число недостиг на определени умения и висока безработица. И накрая, Новият финансов инструмент за социалните предприятия ще помогне да създаде основата за подкрепа на предприемачеството и платформа за е, изпробване на нови стратегии, както със средства на държавите членки, е, така и на европейските средства. Европейския фонд за приспособяване към е, глобализацията е част от инструментите за повишаване на заетостта и на броя на работните места. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към ораторите, представляващи парламентарните комисии. Господин Либератски е първия. Много ви благодаря, господин председател. От името на Комисията по бюджетен контрол важни са няколко аспекта. Първият е свързан с прозрачността и целенасочеността на средствата. А вторият важен елемент е целта. Относно целта за насърчаване на трудовата мобилност в Европа и обменя на добър опит и социалното приобщаване са много важни аспекти, на които трябва да отдадем необходимото внимание. Освен това, ние сме убедени, че гарантирането на пълна прозрачност при разпределянето и разходването на фондовете е никак не е лесна задача. Да, може би говорим за сравнително не чак толкова големи суми, но те са много важни за бенефициерите. Затова бих искала, бих искала да благодаря на госпожа Штайнбрук, в нашата комисия гласувахме само с един глас против, което показва колко важен е този текст. Благодаря ви. Думата има госпожа Зубер. Президент. Но квадро атуал е Благодаря, господин председател. Този проблем е от огромно значение днес. Става дума за насърчаване с създаване на устойчиви и качествени работни места с съответните социални е, аспекти и права, които ги съпътстват. Надявам се, че е, целта ще бъде да улесниме е, доброволното е, доброволната мобилност, а не имиграцията на младите. Аз е, наблягам на а, е, необходимостта да се въведат мерки за улесняване на микрофинансирането. Мерките в много държави членки са сложни. В много държави членки е намален бюджета и публичните услуги. Но при всички случаи тези услуги трябва да бъдат безплатни за гражданите. Европа. Господин председател, дами и господа, всеки пети европейски гражданин е на прага на социалното изключване. Мнозина са без работа. Ето защо обединяването на всичките програми няма да се окаже само административен ход, а стъпка, която ще се окаже полезна за гражданите и ще насърчи стабилната заетост. Радвам се, че Европейският парламент поставя младежите в центъра на своето внимание. Микрофинансирането е много важен инструмент за борба срещу социалното изключване. МСП са 90% от всички фирми и една трета се създават от безработните и младите. Ето защо е необходимо да се гарантира високо ниво на микрофинансирането в бюджета. Според мен е много важно да се подчертая ролята на местните власти в целия процес. Те трябва да се бъдат ангажирани на всички етапи на процеса. Председателя, благодаря. Стигаме до ораторите от е, името на групите. Господин Болан е първият. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря докладчика Юта Стайнбро, благодарение на като успяхме да постигнем пълната програма за социално изменение с 2014-2020 година. Тя представлява много предизвикателства. Първо, тя трябва да бъде една социална програма, която да може да подкрепя конкретни мерки в областта на заедостта и мобилността на работещите, гарантираща пълна прозрачност и максимално сътрудничество между държавите членки. В тази смисъл се засилва програмата за, работна мобилност ЕОРЕС, чрез подобряване сътрудничеството на, службите за търсене на работа на отделните държави и членки може да се подпомогнат търсещите работа. Едновременно с това може да се помогне на по-низко квалифицираните или на по-високо квалифицираните работници да намерят работа в друга държава членка. Второто предизвикателство е опита да се объединят три програми в една обща програма, без да се загубят конкретните инициативи и предприяти в рамките на всяка една от тези програми. В този смисъл Европейски парламент успя да постигне яснота за всички програми и точно определен бюджет, за да може да гарантираме, че всички важни за Европейски парламент цели, в частност борбата с младежка за, за безработица, разполага с необходимите средства. Европейски парламент ще съблюдава за наличието на тези средства. Последното предизвикателство е свързано с създаването на нови предприятия чрез възможности за микрофинансиране и чрез различни системи за финансиране, които да са, да са отворени и към социалните предприятия. И тук аз много държам да се отдели специално внимание на предприятията, които се смятат за полезни за обществото, чрез отварянето на всички програми към социалните предприятия. Благодарение на подобни инициативи, всички, успеш, всички успешни за, обществото програми ще могат да бъдат финансирани и се надявам по този държавите членки да успеят да преодолят последствията от економическата криза и да се насочат по пътя към заетост и економически растеж. Благодаря ви. Благодаря думата, господин Дърбен. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Финанс... Социалното финансиране на Европейския съюз е в центъра на нашето внимание. Тази седмица говорихме и за Европейския социален фонд. Иновациите за за социални цели трябва да ни помогна да създадем е нова социална новаторска политика на Европейския съюз, така че бих искал да поздравя Юта за извършената работа и за събирането в една структура на три кохерентни програми, като съдържанието и финансирането на всяка една от тях са ясно определени. Европа трябва да намери решение на социалното изключване и на бедността, чрез е, микрокредитите, добавена стойност, чрез мултипликационен ефект, независимо дали това ще бъде чрез финансови средства или с експертни подходи. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа I Want... Благодаря. Поздравления за докладчика. Тя действително вярва в тази програма и положи усилия да намери ефективни и плодотворни решения. Малко съм разочарована от това, че фонда е по-различен от първоначалните планове. Подкрепям инструмента за микрофинансиране, с който ще се осигури финансиране до 22 000 евро за безработни или тези, които има опасност да загубят работата си или пък лица в неблагоприятно положение. Тези заеми ще помогнат на подприемачите, особено младите, да създадат микропредприятия. От 2010 година повече 6000 предприемачи вече са използвали кредити на стойност 50 милиона евро в рамките на системата за микрофинансиране Прогрес. Аз подкрепям тази програма и всъщност участвах в тристранните срещи и с радост представлява групата в тази програма. Моята страна, Ирландия, има достъп до микрофинансирането. Една от 15-те страни, които имат този достъп. Достъпа до микрофинансирането е особено важно за младите, особено в Онези, е, които са в неблагоприятно положение, е, банките не искат да си разделят риска с предприемачите и тези инструменти не могат напълно е, да преодолеят пропаста, но все пак помагат на онези, които нямат достъп до кредитиране. Знам, че ирландските предприемачи при, ще приветстват фонда. Радвам се, че ЮРЕС е целенасочена мобилност и държавите членки ще се опитат да гарантират подхода всичко на едно гише. Е, радвам се, че комисията и държавите членки ще направят всичко възможно, за да установят и предотвратят отрицателни въздействия. Благодаря. Колегата Широдер има думата. Много благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, при много трудни обстоятелства Европейски парламент успя да договори един добър компромис. И ние, групата на зелените, можем да подкрепим този компромис. Особено много се радвам на програмата ЕУРЕС и подкрепата за нея, която беше запазена. Благодарение на усилията на Европейския парламент успяхме да запазим 18% от 820 милиона евро за програмата ЕУРЕС. По този начин ще можем да продъл... тази програма ще може да продължи да финансира през идните 7 години новите трансгранични партньорства също ще могат да бъдат създадени благодарение на тази програма и смятам, че това е една отлична новина за партньорствата ЕОРЕС, които вече съществуват в Европа. Абсолютната идея на Европейската комисия да се финансира трансграничните партньорства с Европейски социален фонд беше отхвърлена безапелационно от Европейския парламент, тъй като това ще чисти просто да сложи край на тези погранични партньорства. Европейски социален фонд се съсредоточава върху национални приоритети, които са много различни от тези в трансграничните райони и Европейския социален фонд не е адаптиран за създаване на трансгранични програми. Пограничните региони се характеризират с много голям брой работници, които пресичат границата и работят в съседната държава. Ето защо за тези хора е много важно да имат правна яснота и за това партньорствата в тези региони трябва да се ползват от подкрепа на равнището на Европейския съюз. Би искал да кажа няколко думи за програмата за микрофинансиране. Европейския парламент много ясно заяви своята позиция, а именно, че микрокредитите трябва да бъдат посветени на предприятия, които и на частност на микропредприятия, които не биха могли да имат достъп до кредитиране без помощта на тази програма както вече казах, възможността за отпускане на микрокредити е предвидена само при предоставянето на микропроекти. И насърчаваме всички държави и членки да предвидят възможност за микрокредитиране в своите национални програми, за да се лансират пилотни проекти. Това е единствената възможност за достъп до кредит на всички тези хора, които не биха могли да получат финансиране на пазара на кредити. Също така, тази програма е възможно да се финансира борбата срещу безработицата. Като цяло това е една добра програма, една програма, която може, би ще, която може да пожене успех и Европейският парламент наистина донесе много висока добавена стойност на тази програма. Благодаря ви. Думата ми го шеф Камен. Благодаря, господин председател. Холандските граждани всеки ден са свидетели на а, погрешните европейски политики, където липсва отчетност и прозрачност. Комисията излезе с едно налудничево предложение, което като че ли е всела някъде от теоретични сборници. моята партия смята, че националните парламенти, националните партии са онези, които трябва да а, а, изберат приоритетите, а не да се подчиняват на решенията на брюкселските бюрократи. Подобни опити трябва да бъдат премахнати. Не, не, не трябва да се хъбат държавни пари и национални пари за подобни начинания. Госпожа Бар. Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчика и приветствам казаното от комисаря. Изпитваме последиците от кризата върху заетостта и ситуацията в различните държави членки се различава. Понякога ситуацията в една държава членка се отразява на друга. Следователно има нужда от координация, както на ниво съюз, така и на ниво държави членки. Независимо от това дали говорим за заетост или борба срещу бедността, както и подобряване на условията на труд. Говорим за социални цели в стратегията 2020. Трябва да се разработят нови програми, например за заетост и социална интеграция, като включваме програми, които обхващат целите на ЮРЕС и инструмента за микрофинансиране. Да не забравяме, че страните които пострадаха е, от кризата и безработицата, изпитват много трудности. Програмата за заетост и е, трябва да насърчава доброволната мобилност, което да помогне на най-уязвимите в нашето общество. Благодаря. Думата има госпожа Естрела. Много благодаря, госпожо господин председател. Най-напред бих искала да, да поздравя докладчика госпожа Штайнбрук за прекрасно свършената от нея работа. Благодаря и в частност за това, че е взимал предвид предложенията на Комисията за равенство между половете и жените. Действително смятам, че равенството на половете е много важен аспект на социалната политика и политиката в областта на заедостта. Трябва да вземем предвид всички модели, които съществуват на трудовия пазар и винаги си заслужава да работим за по-добро съчетаване на професионалния и личен живот. И това върши както за мъжете, така и за жените. От друга страна трябва да подобрим условията на труд преход и за целта трябва да предприемем мерки за улесняване на услугите подпомагащи семейният живот и в частност възможността за взимане на отпуск по мачество или пащество. Също така би следвало жените да бъдат подпомагани чрез механизмът за микрофинансиране и това е предвидено в стратегията Европа 2020 година. Благодаря ви, госпожо Естрея. Давам думата на госпожа, на госпожа Исая. Господин председател, господин комисар, под ръководството на докладчика извършихме отлична работа, тъй като утрешните работни места изискват нови компетентности и само 2% от европейските граждани е, живеят и работят извън родната си страна. Същевременно обаче сме свидетели на растяща глобализация, демографските проблеми изискват бързи промени и някои отрасли а, имат нужда от допълнителна работна ръка с а, много по-добре подготвена, а същевременно сме свидетели на огромна безработица в Европейския съюз. За това е необходима много по-добра мобилност, но а, мобилност на хора, които са въоръжени с необходимите умения. Необходимо е да, да имаме програма, която да, е, да, да даде правилните отговори на нуждите на трудовия пазар. Е, благодарение на пилотните проекти е, РУС насърчихме младите хора да работят в чужбина. Новата версия на тази програма, надявам се, ще продължи в същия дух. Госпожа... И аз искам да поздравя докладчикът. Новата програма се основава на три съществуващи програми. Прогрес, подкрепа на обществените власти за насърчаване на заетостта и равните възможности. Инструмента за микрофинансиране ще помогна създаване на фирми, като в Ирландия през последните няколко години и е ЮРЕС ще осигурява връзка между търсещите и осигуряващите работа. Днес имаше 9 милиона работни места в портала на Юрес. Аз се притеснявам от високите нива на емиграция в моята страна. Когато младите хора искат да пътуват, за да получат опит в друга страна, трябва да има достъп до добра информация за качване работни места. Юрес е принос е, в тази област. Е, поздравявам докладчика. Приветствам факта, че 20% от 500-те милиона, които бях отделени за прогрес, ще отидат за подкрепа на младежката заетост и ще даде възможност на социалните предприятия да имат достъп до инструмента за микрофинансиране. ИЗИ дава възможност е, за социално включване нямаме кандидати за спонтанни изказвания. А, извинявайте, господин Хауит. Как ви пропуснах? Благодаря, господин председател. Социалната економика продължава да расте, дори когато останата част от економиката се препъва. 16 000 социални предприятия функционират. Има много такива, които работят с европейски средства. Но при изпълнението на тази програма искам комисията да се грижи за кооператорите, за взаимоспомагателните каси, финансирането за микропредприятията и въпреки всички предприятия все още не се предоставят необходимите кредити на търсещите микрофинансиране в Великобритания. Е, също така трябва да се окаже подкрепа на лицата с е, увреждания. Знаем, че целите, които си поставяме, никак не са лесни. Желая на програмата успех. Благодаря. Комисаря Андор има думата. Уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред бих искал да благодаря на всички ви за подкрепата, която оказаха се на този нов финансов инструмент. Бих искал също така още веднъж да благодаря на госпожа докладчика, госпожа Штайнбрук, която действително значително повлия на процеса на изготвяне на този документ. Тя обърна много, много внимание, много голямо внимание на отделните детайли, в крайна сметка се оказа, че документа ни из окончателния му вид е с по-малък размер, но с по-добро качество и се надяваме в крайна сметка да, да, да постигнем истинска промяна. Този инструмент е важен за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година, но само ако приемем социалните иновации на сериозно. Мисля, че бяха дадени прекрасни примери в рамките на разискването по съчетаване на личен и професионален живот, насърчаване на работната да мобилност. Това са важни, много важни аспекти, които и са важни както за заедостта, така и за борбата срещу бедността. Мобилността действително е от първостепенно значение за пазара на труда в Европа този пазар със сигурност ще бъде много по-различен след 5 или след 10 години. Ето защо Еурес трябва да бъде една по-силна, стабилна и по-добре осведомена програма. Затова и разработваме едно допълнително предложение за укрепване на ЕОРЕС, което се надявам да получите съвсем скоро. С радост чух подкрепата ви за инструмента за микрофинансиране, в частност от госпожа Хахин и госпожа Костело от Ирландия, включително и подкрепата ви за различните програми за социални инвестиции и развит социалната економика в Обединеното кралство. Аз съм убеден, че Европейския съюз има нужда от капацитет за микрофинансиране и той трябва да бъде продължен в, в рамките на следващият финансов програмен период. Днешки държави членки се възползваха в момента от европейския механизъм за микрофинансиране. Ето защо се отправям с молба към държавите членки, които все още не са възползват от този фонд, да започнат да го използват като добавка към Европейски социален фонд. Има много прекрасни примери от последните няколко години, които могат да бъдат използвани като модел за подражание и източник на вдъхновение. Международната структура ще обличи отговорността на Европейската комисия и в частност на Генерална дирекция за етост и съм убеден, че при прилагането на практика на този механизъм ще се възползваме от постоянната ви подкрепа и сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря. Казва председателя. А сега даваме думата отново на докладчика госпожа Штайнбург. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. А, тези, които критикуваха някои аспекти от доклада, биха могли да а, излезат и с допълнителни предложения, защото целта в крайна сметка е да помогнем на хората в уязвимо положение, на младите, които търсят работа. Да, господин а, комисар, наистина сме постигнали целта си, макар че смятам, че са необходими повече средства. Но мисля, че по този начин ще можем да вървиме към социална Европа. Благодаря ви, благодаря ви. Това е. Ще гласуваме доклада утре в 12, а сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за устен въпрос към комисията социално измерение на економическия и паричен съюз. Давам думата на